казва председателя. Получихме 7 проекто резолюции. Ще гласуваме веднага след дискусията тази сутрин. С това приключваме тази дискусия. Преминаваме към следващата. Саудитска Арабия, случаят с Раиф Бадави. Първо да чуем госпожа Лох Билер dass die öffentliche folter von raif badawi aus gesundheitlichen gründen mehrfach verschoben wurde. Публичното изтезание на Рейф Бадауи беше отложено по причини свързани с влушаването неговото здраве. Това показва какви потрясаващи последици за здравето му са имали първите 50 удара с камшик и можем само си представим какво ще бъде последиците от оставащите 950 удара с камшик. Затова и нашата резолюция е толкова важна. Ние призоваваме за безусловно освобождаване на господин Бадауи. Той далеч не е единственият засегнат. Голям брой активисти за правата на човека са задържани в Саудитска Арабия, а и свободата на словото в страната се нарушава. Миналата година господин Лолита Бу Ал Хаир беше осъден на 15 години затвор. Той е адвоката на господин Раиф Бадауи. Смятам, че трябва да настояваме за незабавното освобождаване на всички тези затворници. Благодаря ви думата и е господин Дембес Мекър за една минута. Благодаря. Господин председател, Саудитска Арабия е страна, която е, се опитва да докаже своята роля в световната дипломация. Тя участва в заседания на ООН и допренася за глобалната борба срещу тероризма. Саудитска Арабия може да извлече полза, ако се откаже от някои практики. Много мисиомани не приемат подобни крайни прояви. Има дебат в исляма сега за двете свещени джеми. Аз не разбирам как може да има в тази страна е, телесно наказание за най-малки, е, най-незначителни е, престъпления. Много хора даже са осъждани на прерязване на гърлото. Раив Бадауи създаде блок, нещо модерно, което обаче не се приема в Саудитска Арабия. Надявам се, че Европейския съюз ще направи необходимите стъпки да бъде освободен господин е, Бадауи, тъй като неговото място не е в затвора. Благодаря, госпожа Схаке. Благодаря ви. Блогърът Раив Бадауи е, бе освидетелстван за е, неподлежащ, негоден физически за получаването на останалата част от ударите. Всички лекари могат да потвърдят варварството на подобно наказание. Саудитска Арабия е се присъединила към важни конвенции и в момента се нарушават човешки права там особено жените критикуват новата система. Честно казано, тук трябва да кажем, че всичко, което се случва там е фарс. Трудно е да говорим в единен глас за нарушаването на правата в Саудитска Арабия. Приканвам всички политически групи да подкрепят тази резолюция, защото това е явно потъпкване на правата на Раиф Бадауи и това потъпкване трябва да бъде осъдено това значително ще промени отношенията ни с Саудитска Арабия. Тя не е надежден съюзник, който да се бори с ислямска държава. Там има а, износ на е, ислямската а, идеология през последните години. Там се насърчава а, бруталното насилие като наказание. А, мисля, че ислямска държава прилага същите методи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Корао. Една минута. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Рейф Бадауи е блогър и основател на мрежа на свободните е, либерали и той не може да бъде осъждан на подобно ужасно наказание. Трябва да изискаме от, от власти в Арабия да сложат е, на приорът на телесното наказание и да освободят господин Бадауи. Но освен това трябва по-сериозно да се замислим за отношенията ни с Саудитска Арабия и с петро долари, свързани с петрола в тази страна. Това е страна, която редовно, систематично нарушава правата на човека. А това е и държава съюзник на Запада. И така се сблъскваме с много лицемерно отношение. От една страна искаме да се борим с ислямска държава, а от друга страна приемаме с приятелите си държава, която налага телесно наказание на хората, които си позволяват да критикуват религията. Благодаря ви. Думата има господин Каузо за една минута. Благодаря, господин председател трябва категорично да осъдим третирането на господин Бадал и то е осъден на 10 години затвори 1000 удара с къмшик, просто защото използва сатира в своя блог. В Саудитска Арабия има много проблеми, смъртното наказание, правата на жените, но не само тези проблеми. Ето защо международните лидери трябва да реагират. Канцлер Меркел говори за морални стандарти по отношение на гръцкия дълг. Тя обаче просто гледа какво се случва в Саудитска Арабия. Дейвид Камерън от своя страна е, и Барак Обама, между другото, и двамата изказаха своите съболезнования, когато краля на тази страна почина. Просто не разбирам как може да има такова лицемерие в е, политиката по отношение на такива тоталитарни страни. Да не говорим, че Саудитска Арабия подкрепя и тероризма. Благодаря, господин Вайденхолцер. Благодаря ви. Тези, които са осъдили господин Бадауи, е, са съдии, които са го осъдили на хиляда удара с къмшик но те не са знаели докъде ще се стигне. Това е било поредното наказание на а, блогър. Но те не са могли да очакват а, международната реакция. Не можем обаче да приемаме подобни телесни наказания и обезглавяванията, които се извършват в тази държава. Всички единодушно осъждаме е, терористите. Не можем да работим с държава, която използва е, двойния аршин. Ние искаме да се прилагат приемаме държавите да приемат известни мерки за сигурност, но не можем да приемаме подобни действия. Нищо няма да се оправи, ако извърнем глава и избегнем проблема. Необходимо е да се подобри демократичната атмосфера в тази държава и да има по-добре действаща съдебна система. Благодаря. Има синя карта от господин Вайгел за вас. Приемате ли? Spoštovani колега, в своем izvajanju Уважаеми колега, във вашето изказване вие споменахте и трудностите, които изпитваме тук в Европейския парламент. Споменахте и подхода на Европейския съюз по отношение на човешките права. Има много а, държави, в които човешките права се нарушават. А, това се извършва в Израел, в Марокко и така нататък. Но ние считаме тези държави за приятелски настроени. А, не смятате ли, че е крайно време в същия този Европейски парламент ясно да поговорим за нашето отношение към човешките права и да знаем как ще действаме и за в бъдеще. По-специално за държави като тези, в които много често има нарушаване на човешки права. Отговор. Съгласен съм, човешките права са важни. Те не могат да се свързват и обвързват с други въпроси и политически опасения. не можем да си позволим в някои случаи да се занимаваме с човешките права, а други пъти не. Човешките права имат примат за нас. Благодаря ви, господин Преда, една минута. Благодаря ви, господин Преда. Трябва да изискаме от властите в Саудитска Арабия да отменят наказанието от хиляда удара с къмшик и да го заменят с друго наказание. Нашата група не подписа резолюции, изготвени от останалите политически групи и основната причина е фактът, че общата резолюция поставя под общ знаменател Ислямска държава и Саудитска Арабия в един и същи параграф. И това според нас е грешка. Делегация на Европейският парламент за заминават за Рият утре. Това значи ли, че нашите колеги отиват на територия на исламска държава? Не могат да са с подобни твърдения. Освен това, имаше други предложения на НП за, случаи, за спешни случаи, свързани с правата на човека, с Надя Шевченко и с малцинствата в Крим не бяха прияти. Това е друга причина, по която ние подкрепяме тази резолюция. Господин Келам за една минута. Благодаря, господин председател. Случаят с Рив Бадауи заслужава сериозно внимание. Всички, вероятно, са потресени от действията на саудитите. Този човек е осъден на хиляда удара с камшик, това е решение, което е равностойно на смъртно наказание. Саудитска Арабия е ратифицирала конвенцията против изтезанията, там се забразнява телесното наказание. Е, надявам се, че днес ще изпратим послание към саудитските власти да отменят това наказание, да възстановят правата на господин Бадауи е, и се надяваме, че те ще гарантират човешко отношение към него. Освен това, радваме се, че има реформи в правосъдието в тази страна. Приканваме новия крал да гарантира защитата на всички индивиди в тази страна. Господин Ричард Хауит за една минута. Flogging is torture. Torture is human rights мъчението и изтезанието представлява нарушаване на човешките права. Свободата на словото също е важна. Всеки един от ударите с къмшик срещу Раив Бадал е нарушаване на човешките права. И всички ние изпитваме тази болка и трябва да предприемем действия. Адвоката на господин Бадави заяви, че а, той е толкова изстрадал, че не може да говори. Господин Бадауи няма да може в последствие да напуска и а, държавата. Европейския съюз днес продължава да сътрудничи с Саудитска Арабия за контрирането на тероризма, но да не забравяме, че там има терористи. Необходимо е да използваме всичко възможно, за да може да се освободи Раев. Господин Хенкел, господин председател, дами и господа, привличаме вниманието върху случаят с господин Бадауи, който е типичен за за мерките, които се взимат в Саудитска Арабия. Съгласно Amnesty International трябва винаги да се прави разлика между ислам и ислямизъм, както се прави разлика между социалисти и социализъм. При след това трябва да отбележим, че поне в 55 от ам, Държавите, които определят като своя основна религия исляма, се нарушават правата на човека, има дискриминация срещу жените и жертвата на тези режими всъщност са мисиомани. Затова е би било добре да повдигнем въпроса за, за нарушаването правата на човека във всички ислямски държави, държави или исляма. И господин Ван Дехойцер е, е прав, не бива да се прилага в стандарт. Господин Тюпре, за една минута. Е, месье президент, шер колеги, благодаря ви. Непоносими са наказанията наложени на господин Бадауи, но тук не става въпрос за изолиран случай или за някаква грешка, проявена поради прекаленото усърдие на съдебната система. Не, това е една система, но по-лошото е, че това е една легална правна система, която е създадена от държава, която ние считаме за наш съюзник. Това е непоносимо. Имам предвид наказанието на господин Бадал. И тук са непоносими не само ударите с къмшик, а това, че те а, се а, извършват заради това, че той е искал да участва в един демократичен дебат и е поставил под въпрос исляма. Господин Бадауи и неговия случай всъщност ни карат да мислим, че няма разлика между а, варварските практики на Даеш, който бомбардираме, и варварските дейности в Саудитска Арабия. Затова подкрепим резолюцията, внесена от колегите. Благодаря. Господин Смит. Благодаря, господин председател. Колеги, не трябва да забравяме, че имаме отговорност към хората в този район или държава, но това не означава, че трябва да сме лоялни към режима. Аз познавам Саудитска Арабия, израснал съм в Рият, имам много добри спомени от тази страна. Мисля, че точно защото трябва да имаме приятелски отношения с тази страна, трябва да говорим ясно и на висок глас за нарушаването на човешките права. В Шотландия се помага на Раив Бадауи. Той е много важен, защото саудитите решиха да го покажат като пример за това какво се прави с такива хора. Ние трябва да помогнем на този човек и трябва да кажем на всички, че имаме ценности, които трябва да защитаваме в Съюза. Мисля, че Великобритания трябва да мисли малко повече за продажбата, малко по-малко за продажбата на оръжие и малко повече за нашите ценности. Ако това се случи, ще бъдем взети по-насериозно. Господин Каставдо, благодаря, господин председател. 10 години затвор и хиляда удари с къмшир заради организирането на политически и религиозен дебат. 15 години затвора за адвокат, защитаващ активистите на правата на човека. Как може ли да речем това правосъдие? 50 удара с къмшик, които водят до потрясяващи последици за здравето на човека, за да могат после да бъдат наложени още 950 такива. Това е истинско варварство, затова трябва да настояваме за незабавно освобождаване на всички задържани заради своята дейност в името на демокрацията и свободата на словието. Трябва да се промени цялостната система, цялостната образователна система и, и обществото в подобни страни. Не можем също така да си позволяваме да се държим така лицемерно в отношенията ни с страни като Судетска Арабия. Не можем да си позволяваме позволим да продадем ценностите си за петрол в Саудитска Арабия. Всеки удар с къмшик срещу Рейф Бадауи е удар срещу демокрацията, гражданското общество и ценности на Европейския съюз. Дължим го на Рейф Бадауи и на всички хиляди задържани активисти в Саудитска Арабия. Трябва всички политически групи да се ангажират в този процес. Синя карта господин Фазолика. Приемате ли я? Да. Господин Кастелдо, след а, събитията в а, Париж, след терористичната атака срещу Шарли Ебдо, Представителите Сирийска Арабия се присъединиха към общите манифестации в подкрепа на Шарли Ебдо и срещу тероризма. Ако обаче вестник си позволи да публикува карикатури като Шарли Ебдо в Слизка Арабия, това ще доведе до, до присъди за вероотстъпничество, до присъди от хиляди удари с къмшик и т.н. Не смятате ли, че трябва да започнем едно ново движение? Аз съм Раив, както имаше движение Аз съм Шарли. Колега, sono assolutamente d'accordo con lei. Напълно, господин напълно съм съгласен с вас. Не бива да проявяваме лицемерие. Ако ще се борим срещу тероризма, трябва да го направим, спазвайки принципите си навсякъде и трябва ясно да се разграничим от варварството. Не можем да прилагаме двойни стандарти. Напълно съм съгласен с вас. Благодаря ви. Добре, има господин Шон Кели за една минута. Благодаря, господин председател. Без съмнение, това е трагичен случай. От една страна имаме добри отношения с Кралство Саудитска Арабия. Много сме постигнали благодарение на нашето сътрудничество. От друга страна обаче, Е, има използване на Twitter в Саудитска Арабия, добре, но има опити за заглушаване на тези, които използват социалните мрежи. Ние не можем да приемем нещо подобно. Имаме своята отговорност тук. От е, този казус правим една игра. Аз мисля, че трябва да положим всички усилия да окажем натиск върху кралство Саудитска Арабия, за да се спре този варварски акт, Рив Бадауи трябва да бъде освободен. Благодаря госпожа Валенсиано за една минута. Арабия Сауди. Благодаря господин председател. Саудитска Арабия е съюзническа държава и Раив Бадауи е бил блогър и сега е осъден на 10 години затвор и на 1000 удара с къмшик. Той ще бъде бит до смърт. Международните организации се мобилизират за да го освободят, а нашият парламент не може да изпрати единно послание, защото ЕНП не пожела да подпише заедно с нас тази резолюция. Това е като сол върху раните на господин Бадауи. Надяваме се, че всички посланници, дипломати, държавни и правителствени ръководители, както и ръководните лица в Саудитска Арабия, ще отделят достатъчно време, за да помислят върху казуса Раиф Бадауи. Това е изключително важна а, тема, която е от важно геостратегическо значение. Всички изискваме освобождаването на Рив Бадауи. Искаме а, да, бъде прояве, да се прояви снисходителност, иначе в противен случай като че ли оставаме без глас. Благодаря. Сега процедурата по привличане на внимание. Ще дам думата на двама колеги, за да може да наваксаме с времето. Ще започна с Марк Тарабел. Благодаря ви, господин председател. Дебата за Саудитска Арабия е повод да си зададем истинските въпроси. Нормално ли е, че тази страна почти никога не се споменава в случаите на нарушаване правата на човека, въпреки че заслужава такова отношение от десетки години насам? Спрели сме на случая на господин Раиф Бадалуи, който беше осъден на 10 години и затвори хиляда удара с къмшик, просто защото си върши работата на журналист. Ще цитирам госпожа Кристина Лагарда, която оплакваше смъртта на крал Абдула, твърдейки, че той е направил много за жените. И това не е шега, това е истина. Има повече от... Има голям брой жени, които са осъдени хвърлим затвора в Сиска Арабия, защото са се осмелили да шофират. Има много други хора, подобно на Риф Бадауи, които са в затвора, защото са се осмели да устояват своите обещания. Не можем да твърдим, че сме шарили в един момент, а в следващия момент да се превърне в хаштаг Jesus Pretwell и Това е абсолютно лицемерие. Госпожа Луначек има думата за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Много се радвам, че 6 политически групи призовават за незабавното и безусловно освобождаване на Рив Бадауи. Тъй като бичуването представлява екзекуция. 10 години затвор за това, че човек иска да използва своето право на, на, на свобода на словото, това е неприемливо. Искам да попитам НП защо економическите отношения и петрола са по-важни, отколкото Рей Бадало и неговото зверско нарушаване на човешките права. Вие демонстрирате липса на солидарност. Радвам се, че ние успяхме да се справим дори без НП, които не са готови да се присъединят към всички нас. Сега порицаваме това бичуване и призоваваме за незабавното освобождаване на Рейв Бадауе. Освен това, трябва да кажа още нещо. Центъра Абдула в Виена трябва да призове за безусловното освобождаване на Рейв Бадауи. Освободете Рейв Бадауи сега. Господин Стилианидис. Комисаря, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Бих искал да благодаря за вниманието, което вие отделихте във връзка с универсалното прилагане на човешките права по света. Саудитска Арабия е важен партньор за Европейския съюз. Тя е влиятелен економически, политически и религиозен актьор Както и други в Европа, така и ние бяхме обезпокоени от наказанието наложено на господин Бадауи. Наказание наложено от наказателния съд миналата година и по-специално ударите с камшик, които бяха изпълнени в началото на тази година. Отблизо следим, следим всичко, което се случва с него и най-вече случващото се по отношение на човешките права в Саудитска Арабия. Несъмнено, условията, при които е постановена присъдата на господин Бадауи и ударите с къмшик са обезпокоителни за Европейския съюз. В допълнение към това, постановената присъда е непропорционална – Изявлението, направено от а, говорителя на върховния представител Веро, а, е, Федерика Могерини, направено на 9 януари, напомня нашата позиция по въпроса. Това е една от многото инициативи, които поемаме на европейско равнище. Външната служба на Европейския съюз седи отблизо случващото се там включително и делегацията на Европейския съюз в Риад. Няколко официални и неофициални инициативи бяха подети спрямо саудитско-арабските власти. На 9 януари бяха наложени 50 удари с къмшик и с оглед на здравословното състояние на господин Бадауи, останалите удари са били отложени. Надяваме се, че ще се преустанови последващото изпълнение на присъдата. Разбира се, ние продължаваме да приканваме нашите партньори в Саудитска Арабия да отменят решението на съда и доколкото разбираме, делото отново може да бъде прехвърлено в апелативния съд и това може да се случи в кратък срок. Надяваме се да имаме ясен и откровен диалог по отношение на човешките права. И ще се възползваме от възможността, която ни предоставя а, сега извършваната реформа в наказателния кодекс наказанията като цяло и свободата на словото в тази държава ще представляват основен елемент в нашата дискусия. Отново бих искал да ви уверя, че следим много отблизо случващото се с господин Бадауи и през съответните канали споделяме нашите опасения. Благодаря ви.